Е, колеги, продължаваме работата. Имаме три доклада, по които трябва да гласуваме съгласно нашия дневен ред. Пригответе си картите. Започваме проекта становището за състоянието на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти, съгласно договор от, парламент, а, от Лисабон. и минаваме към гласуване. Първо изменение. За. Отхвърля се. Второ. За. Отхвърля се. Трето. За. Приема се. Четвърто. За. Приема се. Пето. За. Приема се. Шесто. За. Приема се. Седмо. За. Отхвърля се. Осмо. Приема се. Девето. За. Приема се. Десето. За. Nine. Uh, we are checking. Проверяваме изменение 9, начало на гласуването. Гласувайте, ако обичате, край на гласуването. И резултатът е изменението се отхвърля. Десето за. Приема се. Устно изменение към 12 абзац. За. Приема се. А сега 13 за и то се приема. Гласуваме електронно за цялото становище с измененията. Край на гласуването и резултатът е 33 за, 4 против. Приема се поздравление за Андрю Даф. Сега минаваме към проекто становище по финансовите аспекти на договора за реформа. Докладчик е Иштван Сцентивани. Има три изменения. Първо изменение е за. Отхвърля се второ изменение е за. Отхвърля се трето изменение е за. Отхвърля се. Гласуваме електронно по цялото проекто становище с измененията. Моля гласувайте. Край на гласуването и резултатът. 32 на 6. Поздравления, господин Сент Ивани. Сега стигаме до един много по-сложен проект от доклад състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ. Докладът е подготвен от Франциско Хозе Милан Мон. Хозе. Хосе. Обърквам малко произношението на испански и португалски. Нами на португалски е Жозе. Гласуваме. 42 изменение. Прието. Първи компромис за. Прието Втори компромис за. Прият. 48 изменение за. Отхвърля се. 49 изменение. Отхвърля се. 53-то изменение отхвърля се. 54-то изменение отхвърля се. 55-то изменение отхвърля се.

Отхвърля се. 65-то. Отхвърля се. 66-то. Не, няма да гласувам по 66-то. 67-то. Приема се 60. Извинявайте, трети компромис. Кой е за трети компромис? Приема се. Устното изменение, значи е включено в трети компромис, както е записано. Сега 73-то изменение на две части. По първата част за, приема се, по втората част за, отхвърля се. Четвърти компромис, заедно с устното изменение, за, приема се. Пети компромис, приема се. 55 първо, на две части, по първата част за, отхвърля се, по втората част за, тя се приема. 82 изменение на две части, по първата няма да гласуваме, гласуваме само по втората. Приема се. 83-то. Отхвърля се. 84-то. Отхвърля се. 85-то. Отхвърля се. 86-то. Приема се. 87-то. Приема се 88. Приема се 89. Прието 90. Приема се 91. Отхвърля се 92. Отхвърля се 93. Отхвърля се 94. Отхвърля се 95. Приема се 96. Отхвърля се 97. Приема се. 98 на две части по първата част. Отхвърля се втората част. Приема се. 99-то. Отхвърля се. 100. Ще проверим гласуването по изменение номер 100. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването и резултатът е 21 на 23. Отхвърля се с 2 гласа. Шести компромис за. Приема се. 110 за. Приема се. 111 за. Отвърля се. 112 на две части. Първата част за. Приема се. Втората част за. Отхвърля се. 113. Не, извинявайте, казва председателя, няма да гласуваме по това. 114 за, отхвърля се, 115 заедно с изменение, приема се, 116 приема се, 117. то Приема се. 118. Извинявайте, казва председателя. 119. Отхвърля се. 120. За. Отхвърля се 121. Приема се 122. Отхвърля се 123. Отхвърля се 124. Приема се. Седми компромис. Приема се. А сега компромис номер 8. Прият. 134-то се отхвърля. 135-то. Ще проверим 135-то с електронно гласуване. Моля, гласувайте. 135-то. Край на гласуването и резултатът е 24 на 19 приема се 136. Приема се. 137. Отхвърля се. 138. Отхвърля се. 139. Отхвърля се. 140. Отхвърля се. 141. Отхвърля се. 142. Отхвърли се 143-то. Приема се. 144-то. Отхвърли се 145-то. Отхвърля се 146-то. Отхвърля се 147-то. Отхвърля се 148-то. Извинявайте, 148 няма да гласуваме. 149-то. Отхвърля се 150-то. Отхвърля се. 9 9-ти компромис. Приема се. 156-то. Кой е за 156-то? То се отхвърля. 157-то. 158-то. Отхвърля се. 159. Отхвърля се. 160. Приема се. 161. Приема се. 162. Приема се. 163. Приема се. 164-то. Отхвърля се. 165-то. Приема се. Устно изменение по 35-ти абзац. За. Приема се. 166-то. Приема се. 167 Приема се. 168 Приема се. 169 Приема се. Точка А от преамбюла. Четвърто изменение. Отхвърля се. 169 Пето изменение. Отхвърля се. Шесто. Отхвърля се. Седмо. Отхвърля се. Осмо. Отхвърля се. Девето. Отхвърля се. Десети компромис за. Приема се. Десето изменение за. Отхвърля се. Единайсто. От... Единайсто. Отхвърля се. 12. Отхвърля се. 11. Компромис. Приема се. 13. Отхвърля се. 14. Не, извинявайте. 20. Отхвърля се. 21. Приема се. Извинявайте, 21 ще трябва да проверим. Гласуваме електронно по 21 първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването и резултата. 23 на 23. Отхвърля се. Минаваме към 22 изменение. Отхвърля се. 23-то. Отхвърля се. 24-то. Отхвърля се. 25-то. Отхвърля се. 26-то и 26 и 27, те са идентични, отхвърлят се. 28. Приема се 29. то Приема се 30. Отхвърля се. 31. Приема се. 32. Приема се 33 за. Отхвърля се 34 за. Отхвърля се 35 за. Отхвърля се 36 за отхвърля се 37 за, отхвърля се 38 за, отхвърля се 39 за, приема се 40 за, приема се 41, приема се, е, отхвърля се първо за, отхвърля се, второ за, отхвърля се. След това гласуваме по мнение, становището на комисията Инта. Едно, две, три, четири е, гласуваме заедно. Отхвърляте. Четвърто приема се. Пето на инта приема се. Шесто на две части. Първата приема се. Втората отхвърля се. Инта седем за. Отхвърля се. Инта осем за. Приема се. Инта 9 за. Приема се. Инта 10 11 отхвърлят се. 12 за, приема се, 13 за, отхвърля се, 14 с устното изменение за, приема се. А сега гласуваме постановището на Комисията по економически и парични въпроси. Екон 1, 2, 3 за. Отхвърлят се. Екон 4 за. Приема се. Екон 5 за. Приема се. Екон 6 за. Приема се. Екон 7 за. Приема се. Екон 8 за. Приема се. Екон 9 за. Отхвърля се. Екон 10 за. Приема се. 11 за. Приема се. Екон 12, 13 и 14 за. Отхвърлят се на електронно гласуване по проекта доклада с измененията. Начало на гласуването, край на гласуването. Резултатът е 43 гласа за, 1 глас против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика господин Милан Мон. Всички очакваме светло бъдеще за трансатлантическите от отношение благодарение на вашия доклад. А сега преминаваме към проекта доклада за... Нека първо да помоля онези, които възнамеряват да напуснат залата, да го направят тихо, за да преминем към следващата точка от дневния ред. Консолидиране Укрепване на стабилността и благосостоянието на Западните Балкани. Доклада, докладчика е Анна Ибрисачич. Имате думата. Thank you.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 <laughs> Thank you so much for those of our colleagues who are... Благодаря много на всички колеги, които останаха в залата.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 съм се позовала и на редица други доклади, а те са доста наброи, които са тематично свързани с е, настоящия доклад. Не бих искала, естествено, да се получи дублиране. Докладът се отнася до страните в Западните Балкани като цяло и аз съм насочила вниманието си към всичко това, което трябва да се направи във връзка с интегрирането им в Европейския съюз. Опряла съм се и на дискусията в Страсбург, която бе е, много важна и съдържаше съществени предложения. Благодаря ви за тази дискусия. Помолих е, още тогава в Страсбург е, да внасяте изменения и повечето от измененията е, съм склонна да приема. Радвам се, че стигнахме и до добри компромиси. Срокът за изменение бе твърде е, кратък, само един ден. Първоначално бе предвиден само един ден. Е, междувременно вече разполагаме с една седмица, така че това вече е един по-разумен е, срок. Може би секретарятът ще ни каже все пак е, кога точно приключва срока за внасяне на изменения. Във връзка с. Е, параграфи 2 е, и 3 ще има най-вероятно дискусии. Това стана ясно и по време на обсъждането в Страсбург. Е, става дума най-вече за периода до влизането в сила на договора от Лисабон и дали да има бъдещо разширяване преди влизането в действие на договора от Лисабон мненията, както знаете, са различни. Аз не съм казала нищо повече от това, което е, сме чували вече от комисията, от Оли Рен. До този момент обаче е, нищо не е записано на хартия от никоя от европейските институции. Тъй като въпросът е много деликатен, е, проявявам готовност да търсим компромис. По отношение на точка 5 също се надявам, че ще има предложения от страна на колегите. В точки 18 и 19 става дума за това колко е важно да се сътрудничи, да се съдейства на Международния наказателен съд за бивша Югославия, така че военнопрестъпниците да не останат ненаказани. наказани. това, че до голяма степен е, страните в този регион е, не желаят за момента да променят е, конституционните и правни разпоредби във връзка с забраната за екстрадиране на граждани, подведени под съдебна отговорност, е момент, който на всяка цена според мен трябва да се разкритикува и трябва да призовем страните да променят тези правни разпоредби неприемливо е забраната да продължи да съществува в е, действащото законодателство на страните от Западните Балкани и аз подчертавам това. Има много аргументи за това ние от името на европейските институции като цяло да осъдим една такава забрана и да подчертаем, че страните от Западните Балкани не биха могли да запазят подобни правни разпоредби в тяхната правна уредба като цяло, след като желаят да бъдат интегрирани в Европейския съюз в по-голяма степен. Доколкото е, разбирам от разговорите с представители на комисията и на е, съвета, е, по време на преговорите относно разширяването и разговорите, доколкото с страните няма още, е, с по-голямата част от страните няма такива преговори, не е поставено такова изискване, но това е задължителният момент е, в диалога с всички страни от Западните Балкани. Невъзможно е да се интегрираме с страни, които продължават да настояват на тази забрана за екстрадиране на граждани, подведени под съдебна отговорност и в крайна сметка не желаят по този начин да съдействат на Международния наказателен съд за бивша Югославия. Господин... Господин председател, скъпи колеги, най-напред искам е, да благодаря на е, колегата за неговия доклад за консолидиране и стабилизиране на Балканите. Е, в така скелета, който ни се представя, мисля, че трябва да настоим на естественията перспектива на страни като Харватия, Македония, Босния и Херцеговина, Сърбия, Албания, всички те трябва да имат перспектива за присъединяване към Европейския съюз. И много важно е да се подчертае необходимостта, ясно да се очертае регионална перспектива за тези страни, така че да, да, и това да стане така много видим, видимо и ясно. А, настоявам също така на необходимостта да бъдат решени двустранните конфликти и особено върху перспективата за присъединяване на тези страни към Европейския съюз. А, а, наистина трябва да имаме а, финансови рамки за Западните Балкани и бих искал а, да кажа няколко думи във връзка с а, това, което върви с този доклад. Преди всичко, Става дума за бъдещето на самия Европейски съюз, защото при сегашният механизъм ние трябва да чакаме да видим как ще се развият нещата в Европейския съюз, защото сегашните процеси не са пригодени за по-нататъчно разширяване. Не можем да имаме перспектива, без да имаме върху какво да стъпим, без да знаем, че ще имаме един Европейски съюз, който ще може да функционира, ще може да води ефективна политика ще може да действа и да решава ефективно. Второ, в общественото мнение на нашите страни не всички споделят мнението, че е необходимо по-нататъчно разширяване, не гледат на него като един шанс Европа да стане пълноценен участник в международния живот. И затова е необходимо да се следи внимателно барометър на общественото мнение, за да се установи, че част от европейското обществено мнение не вижда така ясното, ясно географските и други параметри на необходимостта от разширяването. Не може освен това да имаме разширяване без да помислим за бюджета. Сбито казано, трябва, може да скажем, когато е, разширяваме една къща, е, трябва да ни повече и средства за строителство. Не можем да продължаваме както до сега, трябва да имаме един по- вътрешно непротиворечив е, бюджет, не само за интегрирането, политическото интегриране на Европейския съюз, но също така, за да имаме средства за изпълнение на тази необходимост, която споменах, всички страни от Балканите да след, в крайна сметка да станат членки на Европейския съюз. И именно подобни инвестиционни рамки за Западните Балкани ще бъдат координиращият фактор на нашите усилия. Те ще ни дадат възможност да приемем е, един бюджет е, в функция на политическата воля за това присъединяване. Благодаря. Благодаря. Господин Казак. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Споделям е, мнението на преждеговорившия. Бих искал да поздравя докладчика за качеството на нейния доклад Наистина, Западните Балкани са един много район, много деликатен, с различни национални, геостратегически и геополитически а, тежнения и а, региона остава така доста деликатен по отношение на неговата сигурност. И затова ние в Европейския съюз трябва да обръщаме все повече внимание и да оказваме все повече помощ на този район, за да позволим на страните в този регион да се стабилизират и да приемат все повече ценностите, които ние всички споделяме. И за това мисля, че финансовата рамка за нашата подкрепа за тези страни трябва да бъде насочена към три главни цели – първо, оказване на техническа помощ, насочена преди всичко към модернизирането на инфраструктурата, тъй като инфраструктурата е една абсолютна необходимост не само за бъдещите инвестиции в района, но и за економическата стабилност на тези страни. Второ, считам, че нашата помощ трябва да се насочи към укрепване на гражданското общество в тези страни, за да може да се елиминират отрицателните стереотипи, останали в съзнанието на хората от миналото. Това е абсолютно необходимо, ако искаме наистина да консолидираме този регион, да елиминираме страха и е, да избегнем е, събуждането на старите конфликти, които са разделяли района в миналото. Трето, нашата помощ трябва да бъде насочена също така към решаването на юридическите, правните и политически спорове и всичко това трябва да стане на базата на хартата за основните права и всичките други основни принципи на Европейския съюз и подкрепата за една взаимно приемлива резолюция, резолюция приемлива за всички е много важна, за да можем да направим по-нататъчен напредък в нашите преговори с тези страни. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Казак. Господин Табажди. Господин председател, благодаря. Искам да благодаря на док, докладчика за добрия доклад, балансиран, балансиран доклад. И мисля, че този доклад ще бъде от голямо значение. Той също така е много актуален. Привличам вниманието ви към факта, че общата линия на доклада е правилна, може би е необходимо тук-таме да се нюансира подхода към някои проблеми. Първо на първо, какви са последиците от финансовата и економическата криза? Световната криза, как влияе тя на този район? Защото преди да, създаде, да, преди да започне да пише доклада, кризата не бе така дълбока, както е сега. Страните, за които става дума, са вероятно много по-уязвими от други части на Европа и затова трябва да привлечем вниманието на Европейския съюз към а, този проблем. Друг проблем е уязвимостта на този район от енергетична гледна, енергийна гледна точка. Спомняте си, може би, скъпи колеги, че по време на конфликта между Русия и Украина, когато беше спрян, бяха спрени доставките на газ, Сърбия и другите страни от Западните Балкани се оказаха в трагично положение, едно драматично положение. Моята страна Унгария помагаше на Сърбия за решаване на тези тежки проблеми. Трето, Мисля, че трябва да се постави и ударение върху необходимостта от ратифициране на споразумение за стабилизиране и асоцииране и неговото прилагане. Е, и накрая, разбира се, това не е грешка на госпожа Ибресагич, но най-сложният въпрос са междуетническите отношения в региона. Отношенията между страните, вътре в страните на различните етноси и между страните. Ако си помислим само за Алба... албанския въпрос, проблемите с Велика Албания а, и други подобни проблеми, трябва да бъдат решавани. И може би ще е необходим и още един поне доклад, по-подробен, който да засегне тези въпроси. Защото мисля, че този проблем си заслужава да заслужава на него да бъде посветен отделен доклад, тъй като проблемите са остри, сложни, трудни за решаване. А Косово, Босния и Херцеговина, проблемите са много. Поздравявам госпожа Ибрисагич и ще подкрепя нейния доклад, тъй като смятам, че той е много добър. Благодаря. Like Има ли други колеги, които желаят да се изкажат по този отличен доклад? Ако не, давам думата на госпожа Ибриса Агич за заключителни думи. Господин Назаре, искате думата? Да, искам да направя два коментара. Първо по мисиите в тази област, които са споменати в доклада. В доклада е записано, че целите на мисиите трябва да се изпълняват напълно. Мисля, че не е лошо в тази връзка да говорим за и за, и за графика. Не за конкретен график, но за наличието на график. Е, тук трябва да се спомене, споменат и проблемите в Козово. Козов. Що се отнася до либерализирането на визите, освен, че трябва да кажем, че това е, е, е цел, която трябва да си поставим, също така трябва да препоръчаме на държавите членки да помогнат на своите посолства за улекотяване на процеса на издаване на визи защото е, има много искания за визи от тези страни. Дори е, обикновените е, искания за визи не могат да бъдат удовлетворени достатъчно бързо, защото няма достатъчно служители в посолствата. Албания е спомената. Е, правителството е, там е постигнало доста през последните две години и скоро ще се препоръча присъединяване на Албания към НАТО. Това е всичко от мен и искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат по този доклад? Давам думата на представителя на комисията, господин Сервантес. Благодаря, господин председател. Всъщност нямаме много коментари тук, защото смятаме, че докладът е отлично написан, отлично формулиран и както докладът, докладчикът спомена, докладът отразява последните политически развития в този регион и е съвсем навременен работим с докладчика и се опитваме да ни помогнем да формулира този текст по най-добър начин за интеграцията на тази част на Европа. Благодаря. Добре, давам думата на докладчика Анна Ибрисачич. Jag kommer naturligtvis inte kunna hinna gå med igenom precis varenda kommentar som jag har fått. Jag skulle vilja generellt tacka alla för... Да, няма да се спирам на всеки отделен коментар. Ще благодаря за всички бележки, които колегите направиха. Тъй като те бяха много конструктивни и полезни. Колегата Табачич говори за някои е, липси или все още незасегнати е, теми в доклада. Аз опитах да се концентрирам върху най-същественото, тъй като доклада не би трябвало да бъде прекалено дълъг и подробен. В този смисъл той не би могъл да вземе отношение по всички аспекти. Но естествено имате възможност да внесете допълнение и изменения да кажем, е, темата опазване на околната среда, темата е, мълцинства, според мен заслужават внимание. Още повече, че тук стана дума за етническите конфликти. Но може би мълцинства и етнически конфликти биха могли да бъдат предмет на отделен доклад. Трябва да помислим кое е най-разумното в този случай. С право бе посочено, че обществеността в е, нашите страни е, не е убедена от необходимостта за разширяване и интегриране на страните от Западните Балкани. Да, това е точно така. Наистина, гражданите в нашите държави е, не, не виждат истинския смисъл на разширяването. Те не виждат е, в крайна сметка и опасностите от едно спиране на разширяването. Така че това е, е задачата, включително и нашата, и на съответните организации, да убедим гражданите, че за всички нас е особено важно разширяването да продължи. И когато говорим за перспективите, които се откриват пред държавите, мисля, че в текста те са представени добре, но ако вие смятате, че е необходимо да подчертаем тези перспективи, нямам нищо против, естествено. Би трябвало да разглеждаме нещата в тясна връзка помежду им. Да, въпросът за разширяването не е засегнат толкова детайлно, но за мен той е политически инструмент. Трябва да сме наясно какво точно желаем да постигнем в Европа. Естествено, при положение, че са на лице необходимите бюджетни средства. В бюджетната комисия колегите смятат, че Европейския съюз финансира твърде много процеси, които всъщност не би трябвало да се финансират от е, бюджета на Европейския съюз. Но ако ние смятаме, че нещо е необходимо и то се нуждае от инвестиции, от финанси, да. Тогава трябва да отпуснем тези бюджетни средства. Господин Казак е напълно прав, когато казва, че Западните Балкани са много сложен, деликатен е, и важен за е, държавите членки на Европейския съюз регион. Аз е, Дълго време наблюдавам много внимателно процесите, събитията в този регион, а също и реакцията на Европейския съюз. Европейският съюз е, до този момент е, като че ли се колебае по отношение на този регион и за това там се възраждат отново старите националистически тенденции. Предстоят избори в Македония, след това през 2010 в Босна, в Харватия, в Херцеговина и от гледна точка на изборите ние трябва да посочим съвсем ясни конкретни перспективи на тези държави, ако ние желаем те да не се върнат обратно към стария и, за съжаление, нежелан твърде краен национализъм. Хубаво би било, може би, по пътя на внасене на изменения да се спрете, колеги, призовавам ви, на правата на малцинствата. Аз също ще помисля по този въпрос. Да, графика, времевата рамката и да се каже бе засегната от последният е, колега, който взе думата. За съжаление не бих могла да го направя нито по отношение на мироопазващите мисии с военен състав, нито на полицейските мисии. Ако службата на специалния пратеник, например, е, внезапно трябва да бъде затворена, закрита в е, Косово, тогава ще има е, удължаване от, е, на мандата от, две години. Така че Ако бяхме ограничили мандата на тази служба, на специалния пратеник, можехме вече да говорим и за съвсем точен график. И е, случай е такъв не само по отношение на специалния пратеник, но би трябвало много внимателно да процедираме. Мисля във всеки случай, че е, не бива в никакъв случай да избързваме с изтегляне на нашите мисии там. Едва ли е много страшно, ако посочим някакви амбиции, цели, това е, така, и основни е, етапи, това ще бъде хубаво, но на точен график е, струва ми се, че не бива да определяме. Благодаря много на всички колеги, които взеха участие в дискусията. Благодарим на докладчика и на всички, които се включиха в дебата. Крайният срок за подаване на изменения е 3 март. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 14. Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на Европейския съюз. Докладът се подготвя от господин Либор Раочек, заместник до, а, д, председател на нашата комисия, който по изключително важни причини нямаше как да е тук, така че е, давам думата на госпожа Наполитана, която го замества. Благодаря ви, господин председател. Първо, е, бих желала да извина колегата Ралчек. Той днес не може да присъства на заседанието, тъй като има други ангажименти извън Европейския парламент. Съвсем честно ще кажа че аз прегледах е, неговите документи, за да мога да поема неговата задача като докладчик днес тук. И така, какво бихме желали да направим тук? Докладът е, се основава на разбирането, че подходът за равно третиране на жени и мъже придобива все по-голямо значение, особено когато става дума за конфликтни ситуации, но и за управление на кризи, на, на ситуации след конфликти. Имаме различни документи, Първият е от октомври 2000 година. Става дума за ролята на жената за мир и сигурност. След това през 2008 година има друг документ, който се отнася най-вече до сексуалното насилие и конфликтите на основа различия в половете или справяне с конфликтни ситуации. Ние знаем, че изнасилванията, сексуалното насилие е инструмент, който се използва при военни конфликти за унижаване, за потискане на врага. Тялото на жената се е, възприема като обект, е, върху който може да се упражни или да се реализира желанието за мъст. Това са ежедневни проблеми, ежедневни престъпления по време на военни конфликти и е много важно Европейския съюз да разработи много последователна политика в това отношение. Става дума за това. Да дефинираме съвсем точно понятието равенство, равноправие на половете, равно третиране на жени и мъжи, же в контекста на външната политика и политика на сигурност. В този смисъл това е една уникална или първа порода си възможност за Европейския парламент да вземе отношение е, по този аспект на плана за действие. Спираме се е, в доклада най-вече на задълженията по отношение на външните отношения на Европейския съюз. И освен това представянето на Европейския съюз е, чрез служители, които би трябвало да предприемат действия срещу дискриминация на основа на пола. Мисля, че и двата аспекта са особено важни и заслужават специално внимание. Важно е да определим конкретни индикатори в двете сфери, а също и да очертаем инструментите, с които желаем да постигнем едни определени цели в рамките на външните отношения. Необходими са ни и финансови средства, които да са съобразени с целта, която си поставяме Ние също би трябвало да действаме последователно. Когато става дума за определене на състав на делегации, да включваме жени, те да са равноправно представени наред с мъжете. Много често се смята, че така, все още преобладава мнението, че мъжете са тези, които всъщност би трябвало да поемат основните функции. Важните функции. В американското правителство обаче междувременно виждаме, че жените като че ли все по-често отговарят за външната политика госпожа Олбрайт и сега госпожа Клинтън е, поеха този ресор и то доста успешно се справи госпожа Олбрайт. Така че би трябвало да следваме този американски пример. Ние имаме комисар по въпросите на външната политика, да, така е. Но о, по принцип би трябвало жените да вземат едно по-голямо място в сферата на външните отношения, на външната политика и политиката на сигурност. Е, докладчикът и аз от негово име. Благодаря на всички колеги, които до този момент са проявявали интерес, участвали са активно в дискусиите пред... с препоръки. И накрая ще спомена и плановете за действие на държавите членки за равно третиране на мъже и жени. Е, това е именно щекотливият момент. Очевидно има държави членки, които не желаят да се съобразяват с приятите от нас принципи. Дори бих казала, че преобладаващата част от държавите членки все още не са приели свои национални планове за действие. В момента, в който се приеме е, в най-скоро време доклада, той ще бъде призив към всички държави членки. Благодаря, госпожа Наполитана. Позволете ми да цитирам статистическите данни в АФЕТ Има 20% жени, но обещаваме, че ще поправим ситуацията след изборите. Е в секретарията има по-голям процент жени, отколкото мъже. Има ли някой желание да се изкаже по въпроса за равното третиране на мъжете и жените? Не виждам. добре, от комисията коментари няма. Крайния срок за изменения е, е Четвърти март. С това приключваме дебата по точка 14. Сега обявявам почивка до 5 и половина. Когато очакваме тук да дойде министър от заместник министър на вътрешните работи на Чехия и е, който ще ни даде информация за заседанието на съвета по общи въпроси и външни отношения. Така че нека да се е, съберем отново тук в 5 и 20.